гласуването. Първо гласуваме по въпроса за положението на лицата, страдащи от албинизъм в Африка. Всъщност в този контекст колегата е направил своите коментари. Имаме едно гласуване, поименно гласуване, начало на гласуването, всички ли гласуваха, край на гласуването, приема се. Преминаваме нататък. Обща резолюция от името на 6 политически групи по темата Бахрейн. Параграф 2. Първоначален текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 10. Първоначален текст. по именно гласуване. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Параграф 13, изменение 3, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 14, първоначален текст на три части, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, проверка. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Третата част за, против, въздържали се. Същото мнозинство приема се. Изменение 4. Поименно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Преамбилна точка А, първоначален текст на две части, първата част за. Благодаря, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Изменение първо, за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега цялата резолюция. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме нататък. Миянмар и по-специално положението на общността Рохингя. След параграф 4, изменение първо, поименно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Благодаря. Приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Нека да направим проверка. Проверяваме по изменение 3 начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. За. Против. Проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. И сега проекторезолюцията в нейната цялост за, против, въздържали се, приема се. Господин Гомеш. господин Голниш. Благодаря, че сте толкова великодушен и ми давате думата съгласно правилника, както и вие казахте. Аз трябва да кажа, че искам да привлека вашето внимание, господин председател, към факта, че член 166 ви дава право да отстраните депутат, който е много вреден за заседанието със своите думи или жестове и всъщност пречи на неговото нормално провеждане. В конкретния случай този член не ви дава право обаче да цензурирате изказванията на депутати. Това е скандално. Ако тръгнете по този път, ви предстои много работата първа. Не може да се подбират мои колеги, за да бъдат наказвани. Трябва да се придържаме към свободата на словото а вие редовно санкционирате депутати единствено заради техните изявления. Е, трябва да внимавате, господин е, Голних. Господин Корвин Мике всъщност заяви, че бежанците са някакъв човешки буклук, кои, който се изнася от Африка към Европа. Как може такива думи да бъдат оправдани? wir kommen jetzt zum bericht Kovacev über die. 71. tagung der. Но сега да преминем нататък към доклада Ковачев, 71-во заседание на ОНЕ. Първи параграф на две части, първоначален текст за, против, въздържали се, приема се втора за, против, въздържали се, приема се. Параграф 1, първоначален текст, първа част за, против, въздържали се, приема се втора за, против, въздържали се, приема се. Параграф 1 F. Първоначален текст по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се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 Параграф 1 АД. Първоначален текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. АМ. Първоначален текст по именно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Също се приема. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим, ако искате, но си вдигайте малко по-високо ръцете, за да ги виждам. Нека да проверим, моля гласувайте край на гласуването. Приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст на АП за, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст АК за, против, въздържали се, приема се. След АР изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Параграф 99 за, против, въздържали се. Приема се. Параграф 110, две части, първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Отхвърля се. Искате да проверим? Добре, електронна проверка, начало на гласуването. Всички ли гласуваха?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 Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 118, първоначален текст за, против, въздържали се, отхвърля се. 127, две части, първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се. Нека да проверим. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 147 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 149, две части, първа част за, против, въздържали се, Приема се втора част за, против, въздържали се. Приема се. 165. Първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се. Отхвърля се. Добре, нека проверим начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Съображение Z. Първоначален текст, две части. Първа част по именно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Втора част по именно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Съображение АА. Първоначален текст. по именно гласуване. Първа част. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се втора част по именно гласуване, начално гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Abgelehnt. Отхвърля се. Сега гласуваме резолюцията в нейната цялост по именно гласуване, на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме нататък. Възражение съгласно член 106. Е, разрешена информация със здравен характер е, на различните храни. Изменение 4. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към изменение 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. 21. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се преамбилна точка А в първоначалния текст за, против, трябва да направим проверка, електронно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Проверка. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Ако не вдигате ръка високо, няма как да ви видя, госпожи и господа. Правим проверка. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Преамбилна точка Б в първоначалния текст. За. Против. Въздържали се. Правим проверка. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 1. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначален текст преамбил на точка С. За, против, въздържали се, приема се. След преамбил на точка С изменения 2. За, против, въздържали се, приема се. Както желаете, електронно гласуване.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 Изменение 19. За. Против. Въздържали се. Също се приема. Преминаваме към гласуването по цялата резолюция. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. If not,